отговор на устен въпрос, свързан с сигурността и оперативната съвместимост на железопътната система на общността. Първ получава думата господин Симпсън Брайан. You, Благодаря много, господин председател. Аз се изказвам от името на Комисията по транспорта и туризма на Европейския парламент. Като автор на този устен въпрос, последвал инциденти в е, Италия и на други места, където имаше смъртни случаи. Железопътният транспорт продължава да е един от най-безопасните видове транспорт и е необходимо да го поддържаме сигурен и безопасен. В Европейския съюз, в Европейския парламент винаги е, сме Обръща ли сериозно внимание на сигурността на железопътния транспорт? И има много инициативи и доклади по този въпрос, прияти от Европейския парламент през годините. Но едновременно с това сме изключително разочаровани от това, че и комисията, и националните правителства не действат достатъчно добре в някои от най-важните области. Е, става дума е, особено за, за прилагането на европейското право, е, което е много фрагментирано. Комисията казва, че националните стандарти и правила създават пречки пред пълното интегриране на железопътната система. Това ни кара да зададем въпроса такъв случай означава ли това, че националните правила вредят на сигурността? А какво да кажем за оперативната съвместимост? И там ли пречат националните бариери? Или има нежелание от страна на железопътната промишленост да приеме концепцията за оперативна съвместимост? Защо Напредъка по отношение на системата за управление на европейския железопътен трафик и RTMS е толкова бавен. Това са все въпроси, е, на които искаме отговор. И също така искаме да разберем от комисията какви конкретни национални бариери и пречки в момента възпрепятстват оперативната съвместимост и кои са държавите членки, които създават най-много проблеми, най-много пречки. И комисията ще използва, възнамерява ли да използва своите правомощия за да се осигури приложението на правото на общността. И така, железопътният транспорт и по-конкретно железопътните товари са въпрос, който вече, по който вече топката е в тери... в полето на съвета. Много е важно да, про... да разберем дали безопасността, особено на товарните вагони, е застрашена поради неприлагането на европейското право. Ако да, е необходимо да се действа веднага. веднага. Също така е необходимо да се действа веднага по отношение на оперативната съвместимост, ако трябва да се спазят правата на пътниците и да продължи да живее е, железопътния е, превоз на товари. Благодаря, давам думата на комисарят Таджани. Благодаря, господин председател. Преди да се включа в дискусията. Нека да направя едни уводни думи по отношение на е, техническото разследване, провеждани от е, Италия и Холандия. Е, чак след като се установят причините на инцидентите в Виареджио и в Холандия, ще може да се направят конкретни препоръки за безопасността на железопътния транспорт в Европа. Въпреки двата инцидента, споменати от господин Симпсън, а разбира се, трябва да си вадим пуките от такива събития. А, сме организирали множество събития. В Европа железопърният транспорт е много добре развит по отношение на сигурността, особено в сравнение с другите типове транспорт. Настоящия пакет по а, железопътния транспорт, прият през 2006 година, както и проучването на комисията, показват, че европейското право не повлиява отрицателно на безопасността железопътния транспорт, но разбира се, е, трябва да продължим да правим стъпки за подобряване на положението. След либерализацията има много различни субекти, които използват мрежите, железопътните мрежи и трябва да продължим да настояваме на качество. След инцидентите в Виареджио и в Холандия, комисията организира срещи с всички заинтересовани страни и се работи по план за действие за намаляване до минимум на рисковете от такива инциденти в бъдеще. Планът е прият на конференция на железо... по железопътна сигурност, организирана от комисията на 8 септември 2009 година. Що се отнася до конкретния въпрос за товарните вагони, тяхната сигурност и поддържането на, на критичните им компоненти, е, има организация, е, има работна група, която е съставена от е, различни видове експерти през е, декември 2009 година и през юни 2010 година. Тази работна група ще излезе с два доклада, които имат за цел спешна проверка на използваните товарни вагони и качеството на на осите. И трябва да има координация на европейско равнище, за да има добри резултати навсякъде. Следващата стъпка ще бъде поддържащ, поддържането на подвижния състав, защото трябва да се провери има ли нужда от хармонизиране на техническите стандарти и процедури, ам, системи за измерване и проверка. Националните режими, които работеха преди 2006 година, разчитаха националните оператори да дефинират всички тези елементи. Липсата на хармонизирани правила вече не е приемлива, като се има предвид новата ситуация. Поради техническите изисквания на оперативната съвместимост и новото споразумение за използване на вагони. И накрая, що се за сертифицирането на организации, осигуряващи поддръжката, държавите членки трябва да позволят комисията да спази графика, който вече е прият и системите за сертифициране да са в действие до края на 2010 година. Системата за сертифициране е, съдържа конкретни критерии, които трябва да се изпълнят, за да може даден е, на дадено дружество, което занимава с поддръжка, да получи съответния сертификат. Такива сертификати сега са дадени само на няколко дружества. Националните бариери, е, свързани с е, оперативната съвместимост, са свързани и с трансфера между стари, от старите монополни режими към новите режими, е, които имат за цел безопасност и оперативна съвместимост. През септември бе прият документ за бариерите на това отношение от страна на комисията и се вземат мерки за наднационалното признаване на подвижния състав. Определят се техническите параметри, вземат се предвид националните стандарти и се установяват еквивалентите – Целта е да се премахнат националните настоящите практики, според които се използват национални стандарти за типово одобрение на подвижен състав от друга страна. Има и е, съответни забавения в промишлеността, които пречат на създаването на европейско пространство, основано на още хармонизирани стандарти нещо, което е необходимо за оптималната работа на пазара. Бяха ми зададени много въпроси, но ще се опитам да приключа. Що се отнася до системата ERTMS, тя работи добре, вече покрива над 2000 е, км. Първоначално имаше е, някои противоречиви резултати, които бяха премахнати през декември 2007 година и е, комисията на 23 март 2008 година е, направи задължителна новата версия 23 од така че да се премахнат несъвместимите елементи. Комисията във връзка с поетите от нея ангажименти ще предостави финансова подкрепа на отрасъла, за да актуализира всички линии, които вече използват тази система, така че, е, система, е, така че линиите да могат да работят с новата версия на системата. През, във връзка с предложението от 2009 година 250 милиона евро бяха а, дадени именно за тази цел. Благодаря, господин и Сега от името на политическите групи искам да ви помоля да се придържате към а, вашето време. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вие имате право, че ЖП системата е една по-сигурна и безопасна система в сравнение с другите начини на транспорт. Разбира се, има фрагментация, разделяне на инфраструктурите, както и ам, преместване в друга държава членка на ресурси. Трябва да има национални служби, които да дават разрешителни и има ли достатъчна контролна? Конт... Има ли достатъчен контрол? Дали персоналът е обучен и отговаря на а, условията за безопасност и труд? Какъв е въпросът свързан с завеждането на едно общо, общностно а, разрешително? Стремежите на ИРТМС – трябва да е свързано с прилагането на целите на плана и не трябва да бъде осуетявано от някакви други национални съображения на националните държави членки. Това ще е голям напредък по отношение на поддръжката на подвижния състав. Е, всички нещастни случаи се дължат е, на недостатъчна поддръжка и то поради липсва на е, средства. Ето защо работите свързани с поддръжка трябва да бъдат удължени и засилени. Трябва да бъдат извършвани от конкретни структури за поддръжка. Трябва да се избегне отделните държави членки да използват своите разпоредби и да действат самолично. Това, разбира се, а, представлява риск за сигурността. Трябва да се даде един баланс, не трябва да се забравят и социалните аспекти в тази връзка. Благодаря ви. Богослав Либерацки има думата. Благодаря. Благодаря на господин Таяни. Искам да благодаря на Брайан Симпсън за поставянето на въпроса. Бих искал и да го поздравя за това, че превърна този въпрос в предмет на нашите разисквания, макар и в този късен час. Ако се вгледаме в темата, в отговор на въпроса чухме някои данни за европейската а, железопътна система. Мога да твърдя обаче, че европейска ЖП система не съществува. Все още. Всяка държава има собствени параметри и стандарти. Някой път а, а, електрическите двигатели се движат с 50 кВ, друг, друг път с 100 кВ самите железни пътища се различават, тези в Полша се различават от тези в Италия, така че това е един шанс да пречупим властта, с която се ползват националните ЖП превозвачи и да създадем истински европейска система. Е, Господин председател, дами и господа, сигурността е много важна, трябва да има абсолютен приоритет, но трябва Разбира се, да, и да стане да бъде едно а, изключение това, което се случи в а, Берлин за сигурността е много важна. Излагат се аргументи за това, когато трябва да се а, възпрепятства конкуренцията. Разбира се, на 1.1.2007 беше прието законодателство, свързано с изграждане на единна ЖП система. Разбира се, сигурността изисква средства, но имаме нужда от инвестиции в инфраструктурата, в безопасността. Тези средства са налични. Аз искам да припомня, че премахването на данъка за керосин струва 14 милиарда евро на данакоплаците. Ако използваме тези пари, то тогава ще може да гарантираме, разбира се, безопасност на железопътния транспорт. Благодаря, господин Кремер. Господин Хенин получава, има думата. Е, господин председател, господин комисар, драги колеги, има а, разделение в железните пътища. И а, е, сега а, е, на, по някои пътища а, е, движението е по-бавно, отколкото в началото на 20 век. Всички синдикати, всички експерти казват, че това може да доведе до ужасни път, инциденти. И освен това, има все по-голям ламтеж за печалби, в името на които се жертва безопасността не би трябвало да жертваме безопасността, постигната с национални норми, в името на бъдещо европейско хармонизиране в минимална степен трябва да има европейско ЖП сътрудничество, като се защитават работниците и се защитава максималната безопасност. Е, трябва да се спре този див капитализъм, който проистича от европейските директиви. Иначе транспортът ще стане опасен и ще трябва просто всички железници да бъдат закрити. Благодаря, господин Ене. Господин Лайтфрид, благодаря, господин председател. Не ме очудва въобще. Можем установяваме, че там, където се либерализира и приватизира, то тогава много по-често има нещастни случаи. Там, където има необходимост от високи печалби, то има лошо заплащане на работниците и служителите. Разбира се, има по-малка, по-малък контрол, тъй като това струва пари, няма квалификация, защото и това струва пари и е, всичко това, което е амортизирано, не се поддържа. Господин комисар, аз смятам, че ние поехме по погрешния път. Разбира се, по добри механизми за поддържана безопасност е добре, но смятам, че ние поехме погрешния път. И това не е пътя към либерализиране, а това е обратния път. Следващия оратор е Гоидо Милана. Благодаря, господин председателю. Господин комисар, колеги, искам да отбележа два момента. Не мисля, че трябва да има дихотомия между либерализирането и конкурентоспособността. Явно намаляването на разходите е, се отразява отрицателно е, върху спазването на стандартите за безопасност. Е, но реалната тема тук е, че трябва да бъдем по-строги. Комисията, Европейската комисия трябва да бъде по-строга с оглед на една по-стратегическа роля на Европейската железопътна агенция. Тази агенция трябва да бъде по-активна тъй като в различните държави има много големи разлики, както други колеги казаха. И освен това, между различните национални законодателства има също големи различия. Трябва да има по-висока степен на контрол от страна на Европейската агенция в това отношение. Мисля, че Европейската железопътна агенция изостава. При нея трябваше да възприемем модела на въздухоплаването. Затова искам да помоля комисията да ускори действията си в тази посока. Господин комисар, вие казахте, че трябва да изчакате резултата от разследванията на инцидентите. Не мисля, че това ще ни помогне обаче. Има нещо друго, което може би излиза извън пределите на вашите правомощия и дори извън пределите на нашите разисквания. Често пъти стандартите и нормативните изисквания спомагат да бъде изплатено обещетение на пострадалите от жертви. Но не се вижда кой носи отговорността за тези инциденти. Сега преминавам към едноминутните изказвания. Ласло Тюкиш има думата. Lehet, hogy nem ehhez a témához, a következő témához? може би не по тази тема, по другата. Искам да се извиня. Аз мислех, че искахте думата. Господин Синкели има думата. Господин председател, казано беше, че 200 милиона са похарчени в тази сфера през 2009 година. Комисията дали подхожда към финансирането само от гледна точка на безопасността? Железопътните е, системи, които работят с електричество, може би се извеждат от действие в определен период. Зная, в моята страна това се прави. Има ли е, цел и има ли срок за е, създаване на реална оперативна съвместимост между всички ЖП системи в целия Европейски съюз? Цикал, Асъня. Благодаря. Госпожа Тикал получава думата. Сигуранца... Благодаря, господин председателю, господин комисар. Безопасността на ЖП транспорта зависи от инвестициите в поддържането и усъвременяването на инфраструктурата и на подвижния състав. Колкото по-малки са инвестициите, толкова повече ще бъдат инцидентите. ЖП транспортът е вътре общностен, по дефиниция. И би трябвало да има бюджет по линия на трансевропейските мрежи, на структурните фондове, но са необходими и национални инвестиции. Необходимо е също да бъдат дадени достатъчни заплати на ЖП работниците. В Румъния наскоро също имаше ЖП инциденти. Изтокът на Европа се нуждае от сериозни инвестиции за поддържането и усъвременяването на съществуващата си инфраструктура – е, трябва да продължим международните пътища до Букурещ и Констанца. Е, би трябвало да създадем система за управление и това да бъде приоритет за трансевропейските мрежи. Благодаря. Някои искат да вземат думата, но тъй като времето напредва, ако ми разрешите, ще дам думата на комисаря Таяни. Искам да ви помоля да се изказвате накратко, тъй като има много желащи за изказвания. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председателю. Е, ще се опитам да отговоря на въпросите зададени в хода на разискванията. Но всъщност много отговори бяха дадени вече на конференцията, проведена на 8 септември. Това беше конференция за ЖП безопасността, която свиках незабавно след инцидентите в Средиземноморието. Много деликатна е тази сфера безопасността на железопътния транспорт. На конференцията имаше представители на всички поканени институции, включително на парламента и съвета. Раз... Ние всъщност там разисквахме всички въпроси, които бяха чути и тази е, вечер. Е, говорихме за Европейската железопътна агенция. Всъщност, що се отнася до Европейската железопътна агенция, е, аз съм съгласен. Моята позиция е, на конференцията беше е, същата като тази на господин Милана. Повече правомощия трябва да получи Европейската агенция. Но за тази цел е, правилата на играта трябва да бъдат изменени. И доколкото все още известно време съм а, комисар по транспорта, а, ще продължа да действам настъпателно, така че а, железопътната безопасност да бъде на същото ниво като морската и въздухоплавателната. И също така би трябвало да настояваме на отговорността на операторите в а, веригата на превоза. Това е друг въпрос, който бе разискван на конференцията. Там участваха и членове на семействата на пострадали и загинали лица при такива инциденти. Е, говори се за правата на хората, от, пострадали от е, инцидентите. Те са свързани с правата на ЖП пътниците. Е, тук ще има норми, които ще влязат в сила на 3 декември тази година. Но комисията се опитва да помисли и за пострадалите, които не са били пътници. Това са странични лица. Да кажем, във Виа Реджо пострадаха много хора, които не бяха пътници, защото имаше експлозия. И би трябвало да обърнем достатъчно внимание и на този проблем. Така че комисията е предприела необходимите действия по отношение на ЖП безопасността. Това е приоритет за нас. Що се отнася до издаването на удостоверение, сертифицирането на ЖП локомотивистите, ние вече приехме директива 2759 година. Тя ще влезе в сила декември тази година. Що се отнася до социалните аспекти, има комисия по социалния диалог. През 2005 година се договори споразумение за работното време на ЖП служителите, на железничарите, които се движат по международни линии. Освен това, ние се стремим към по-зелена железопътна система. За тази цел от голямо значение е както поддръжката на състава, така и неговата модернизация. Системата IRTMS е много важно постижение. Е, целта на комисията тук е, е железопътният транспорт като цяло да стане по-безопасен. Това е много важен елемент, който не бива да пропускаме. Благодаря, господин Таяни. И така, приключваме с тази тема. Позволете ми да премина към следващата точка от дневния ред. Това е изявление на комисията по отношение на използване на малцинствените езици в рамките на общото европейско културно наследство. От името на Европейската комисия